Dear colleagues, Уважаеми колеги, бих искал да приветствам кандидат комисаря господин Мигел Каньете, който ще отговаря за въпросите свързани с климата. С климата. Това е публично изслушване, организирано от Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните и Комисията по промишленост, изследвания и енергетика. If you wait, I'm going to explain. One moment. Miguel Arias Can... Miguel е в момента депутат от Европейския парламент. Бил е депутат от 1986 до 1999 година, бил е председател на Комисията по рибарство и от 1995 до 1997 година е бил председател на Комисията по регионално развитие. Той е бил министър на, сел, на селското стопанство, бил е министър на селското стопанство и храните, хран, продовол, хранителното продоволствие от 2000 до 2004 година. Участвал е на срещите на върха в Доха и Варшава. Е, неговия ресор засяга централни въпроси за нашите две комисии. Аз съм, както знаете, председател на Комисията по околна среда и мога да кажа, че нашата политика е много амбициозна в момента. Тя се съсредоточава върху зеления растеж, върху промените в климата. Нашите приоритети в тази област са много важни защото поставяме големи цели за срещата на върха в Париж 2015 година. Освен това работим върху политика, свързана с климата и енергетиката до 2030 година, а също така работим върху анализ на системата за търговия с квоти на парникови на газове. А сега Както знаете, ще изслушаме кандидат-комисаря във връзка с неговата компетентност, неговия европейски ангажимент и неговата независимост. Ще бъдат оценени неговото знание за ресора и неговите комуникационни умения. Вие сте получили днес сутринта на всички езици отговорите на кандидат-комисаря на писмените въпроси. Преди да ви обясня как ще протече днешното изслушване, искам да дам думата на господин Бузек. Благодаря, уважаеми господин кандидат-комисар, господин Лавия. Добре дошли и от мен от мен на кандидат комисаря Ариас Каньете. Всички колеги от комисиите Интре и Енви, добре дошли. Вие знаете, ние трябва да си сътрудничим. По време на първия си мандат аз бях член за 5 години на двете комисии, така че за мен тази среща е много интересна, много вълнуваща. В такъв смисъл добре дошли на всички, всички представители на европейските институции, неправителствени организации и добре дошли на всички зрители, които ни следят и гледат по интернета, защото а, това изслушване се излучва на живо по интернет. Нека кажа няколко думи в началото. Комисията Интре отговаря за енергийната политика и като така е много важна част от ресора на бъдещия комисар. Има три основни теми в нашата комисия – енергетика, енергийна ефективност и енергоспестяване, както и нови енергийни, възобновяеми енергийни източници. Всичките тези теми са много тясно обвързани с въпросите за климата. Други важни въпроси това са вътрешния енергиен пазар, сигурност на доставките и обвързването между различните инфраструктурни сектори, изследвания, особено в областта на енергетиката, енергийния съюз. Това са също теми, които се обработват от нашата, от нашата комисия. И така, с удоволствие и интерес очакваме да чуем от бъдещия комисар как смята да работи по тези теми. И нека да кажа, че европейската енергийна политика се базира на следния тригълник – сигурност – цени, достъпни цени и екологична устойчивост. Трябва да постигнем баланс между тези три цели, а този баланс ще е основна цел за комисаря по енергийните въпроси. Това е нов шанс за нова хармония между нашите инструменти и цели. И нека добавя, изключително важно е, защото това ще ни помогне да укрепим нашата конкурентоспособност по, по устойчив начин и ще преустанови използването на енергията като политически инструмент. Така че виждаме колко е необходимо сътрудничеството между нашите две комисии. С това предавам думата на господин Лавия. Имаме процедурален въпрос. Уважаеми господа председатели, извинявайте, но преди да продължим с изслушването, искам да кажа нещо от името на социалистите и демократите. През последните 72 часа господин Канети два пъти промени своята декларация за финансови интереси. Това създава объркване дали наистина комисията Юри оценила декларацията правилно. Ето защо аз искам да ви помоля и двамата вас председатели. ораторката бива прекъсната Според мен продължава тя, а, много е важно. Искам да се обърна към вас двамата, да се свържете с председатели на комисията Юри и да се подсигурите, че ситуацията с декларацията на интереси на кандидата е оценена правилно и че ситуацията е изчистена. Ние имаме нужда от а, това уверение, защото декларацията бе променена два пъти през последните 72 часа. Председателят ясно е, че ще проведем изследване, а, ще проведем оценка. А сега ще ви обясня как ще протече изслушването. Канди... Извинявайте, ще премина на италиански кандидат-комисарят ще направи основа ведение. при предишните изслушвания, организирани от ИТРЕ, кандидатите говореха 15 минути. При нас обаче предвиждаме 10 минути за встъпителни слова, за встъпително обяснение. Ако комисарят обаче има нужда от повече време, ще сме гъвкави. Ще процедираме по същия начин и със следващите изслушвания. Комисарят ще има 5 минути и са заключителни слова. 45 депутати ще могат да зададат въпроси. Ще следваме принципа пинг-понг, т.е. по 3 минути общо ще имаме за въпрос, една минута за въпрос и две минути за отговор. В първия кръг въпроси, въпроси ще задават представителите на политическите групи, а след това ще процедираме както процедираме в пленарна зала. Искам да помоля всички колеги да спазват времето за изказвания. Имаме 5 секунди толеранс и 10 секунди за комисаря. Който превиши времето си, ще му бъде изключен микрофона. Освен това, искам да ви напомня, че имаме превод на 23 езика всички оратори могат да говорят на собствения си майчин език. Искам да ви помоля обаче да говорите не много бързо, тъй като преводът е симултанен. Освен това, искам да ви напомня също така, че изслушването се предава по интернет, а сега дава